не защити имунитета на госпожа Албертини. Ако няма възражение, това решение ще бъде валидно. На 6 февруари 2014 година взех решение да уведемя и да порицая господин Блум. Господин Блум бе информира на 12 февруари председателите на съответните комисии ЕКОН и Комисията за равнопоставеността на жените са информирани по смисъла на член 153 от правилника за вътрешния ред. В рамките на две седмици господин Блум може да подаде възражение.